La séance est reprise, mes chers collègues. Nos... Скъпи колеги, започваме заседанието. Докладчикът е тук. И ви напомням, че започваме с гласуване, както обикновено. И, и искам първо да проверя дали всички имате картите си за гласуване. Аз нямам карта в момента, но моята група ми забранява да гласувам, така че не е проблем. И ви предлагам сега моля ви за тишина, колеги. Започваме да гласуваме. И така. Нека да започнем с точка 11 от нашия дневен ред. Годишния доклад на съвета на Европейския до Европейския парламент относно главните аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политиката на сигурност през 2009 година. Имаме два а, докладчика Роберто Голтиери и Надежда Нейнски. Нашите, някои от нашите докладчици искат ли да дадат някакви коментари? Господин Гуалтиери. А, не, нямам коментари. Имаше едно устно изменение, което исках да представя. Разисквах също с колегата, съдокладчик Надежда Ненски. Засяга, това изменение засяга загрижеността относно високите разходи, идващи от мерките за гарантиране на сигурността на Еврочус Лекс Ирак, в Ирак и ЮПОЛ в Афганистан. И също така се призовават съответните власти за да вземат нужните мерки, за да имаме поне висока ефективност в действията. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Госпожа Анински, да, съгласна сте, разбирам. Добре, няма други желаящи да се изкажат. В такъв случай пристъпваме към гласуване на устното изменение първо. Изменение предложено от докладчиците. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Няма въздържали се. Едино, единодушие, браво на двамата са докладчици и в такъв случай пристъпваме към гласуването за доклада. Кой е за? Против? Един против. Въздържали се няма. Докладът се приема. Поздравления на двамата са докладчици. И след това становище на 1 февруари комисията АФЕТ ще приеме евентуално доклада и след това ще гласуваме доклада в пленарна зала през март. Пристъпваме към точка 12. А, тук докладчик е Ивайло Калфин. Става въпрос за доклада предоставяне на гаранции от Европейския съюз на Европейската инвестиционна банка за а, загуби по заеми гаранции за проекти, осъществявани извън Европейския съюз. Ще дам думата на нашият докладчик. Искам да кажа, че имаше много задълбочени преговори между политическите групи постигнахме съгласие да се гласува едно, един общ компромис, който включва а, няколко изменения и един компромис на докладчика и всичко това като едно цяло. Текста, който съдържа финалната версия с компромиса, беше раздаден едновременно с списъка за гласуване. Да, казвам ви го, за да се убедите, да проверите дали наистина имате текст. Ако някой го няма, моля да ми кажете. И е, така, докладчика има устно изменение и сега той ще ни го представи. Господин докладчик, бихте ли ни казали какво ни предлагате за гласуването? Благодаря, господин председател. Така, както казахте, постигнахме споразумение между политическите групи. Искам да благодаря на, колегата, на колегите докладчици в Сянка, Голино и други за това, че толкова много допринесоха и че им помогнаха да намерим крайно решение в този много важен текст. Текста, който е представен, така както казахте, господин председател, е, е едно цяло. И единствено искам да привлека вашето внимание, че има още една звездичка поставена в точка Анекс точка 2, параграф 1, където се споменава Беларус. Това е компромис от последната минута. И с вашето позволение искам да представя едно устно изменение, което беше представено от правната служба относно хоризонталните процедури, свързани с делегираните актове. Така както се позоваваме на член 5 и 7, параграф 1а. И устното изменение засяга а, член 5 и параграф 1. Има, а, има една промяна и едно заличаване. Промяната, вместо да се казва комисията трябва да развива а, заедно с Европейската инвестиционна банка, а, трябва да се казва комисията а, заедно с тясно сътрудничество с Европейската централна банка трябва да приеме. И заличаването е където се казва, че комисията трябва редовно да докладва за установените линии пред Европейския парламент. Това са изменения, както вече казах, предложени от правната служба и аз предлагам те да се включат в общия компромис на текста, който е предложен. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Така, по принцип, един такъв общ вод на общото компромисно споразумение – което включва и а, идеите на политическите групи и проблемите на докладчика, плюс то, това техническо устно изменение и всички звездички, за които говорихме, а, това трябва да гласуваме. Някой има ли нещо против да гласуваме анблок всичко това? Не. В такъв случай гласуваме анблок. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Двама против. Въздържали се? Един въздържал се. Господин Порташ, който сигурно се събуди в лошо настроение. И така, доклада в такъв случай се приема. Всички изменения се приемат. А, ще трябва да гласуваме, казва председателя, и по а, законодателната резолюция. Кой е за? Кой е против? Двама. Един въздържал се, същия. То гласуване, същия резултат. Добре. И така, считаме, че след това гласуване докладчикът е хабилитиран от бюджетната комисия да счита текста за мандат за преговори с съвета с цел ранно споразумение на първо или второ четене, зависи разбира се от резултата от преговорите момента, като се вземе предвид, че а, това решение изтича на 31 октомври тази година. И разбира се, докладчикът, така както е правил и до сега, ще си сътрудничи с докладчиците в сянка от всички групи в подготовката на тези преговори. И казват ми също, че Законодателното съгласуване а, сигурно ще предложи няколко забележки, свързани с хоризонталните разпоредби, с делегираните актове. Тоест, това е все пак важно юридическо уточнение и, и ще бъдете запознати с тях. Още веднъж поздравявам докладчика за извършената работа. Поздравявам и докладчиците в Сянка. Тяхната великолепна дейност ни позволи за 3 минути да приключим с доклад, който отне много седмици работа. А сега можем да продължим с гласуванията? Не, не можем. Добре, в такъв случай. Ако докладчикът е готов, ви предлагам да преминем към доклада на Раймер Бъге, точка 8 от дневният ред. Това е тема, с която всички сме добре запознати но трябва малко да си припомним новостите, да видим новостите след преговорите от миналата година и да видим какви са скорошните позиции на съвета. Господин докладчик, имате думата. <clears throat> Благодаря. Колеги, Смятам, че няма нужда да, почвам, да започвам да обяснявам всичко от А до Я и как еволюира положението от месец декември до сега. Моля ви, запазете тишина. Няма смисъл, както казах, да припомням развитието от ноември, декември, всичко, кое се случи, но с оглед на това, което предстои през следващите месеци, бих искал да ви припомня, че съгласно договор от Лисабон и регламента на Европейския парламент за годишната бюджетна процедура, Комисията по бюджета отговаря за международната финансова рамка, която трябва да се произнася именно Комисията по бюджета и за всички подобни въпроси. Всички, които не искат да бъде така, трябва да променят регламента на парламента и Вярно е, че има възможности за адаптиране и упростяване на процедурите, предвидени в договора и в регламента. Но те могат да бъдат предложени от други институции, не от парламент. Казвам това, за да бъде записано в протокола, да бъде ясно на всички. Какво е положението по настоящем? комисията за приспособяване на междуинституционалното споразумение представи това през март 2010 година. В комисията по бюджета приехме основна позиция по въпроса през септември и преговорите се състояха между октомври и декември Задачата ни никак не беше лесна, но въпреки всичко се умяхме да проведем диалог с Белгийското председателство на съвета. Съветът не беше напълно готов, но въпреки трудностите ние успяхме да прокараме някои идеи, в междуинституционалното споразумение и възоснова на всичко, което направи Белгийското председателство, днес вече разполагаме с конкретно предложение, което ни се представя от унгарското председателство и което датира от 18 януари. Съветът изпрати писмо, в което твърди, че ще бъде доволен, ако парламента даде своето съгласие, колкото може по-рано. Писмото е адресирано до председателя на парламент. Следващите седмици възнамерявам да се върна към темата, която сме обсъждали заедно, защото имаше доста пунктове, по които преговорите със съвета блокираха. За момента обаче бих предпочел да не ги е, повдигам. И по-скоро искам да се спра на ИТЕР. Е, мисля, че трябва да видим как какви различни тълкования ще даде съвета на възникналите проблеми в тази връзка и тогава да извлечем съответните заключения от наша страна. Имаме едно предложение за адаптация на многогодишната финансова рамка. И аз за момента съм спокоен. Просто чакам да чуя тълкованието на юристите Знаете, че понякога те правят а, а, еквилибристики в интерпретациите, за да се измъкнат от дадена ситуация. Може да ви настръхне косата, но нека да изчакаме, да видим те какво ще снесат и тогава да го обсъждаме. Преди да се впускаме в дебат по същество, и в рамките на тази процедура подаване на становище, нека да изчакаме тълкованието. Има вече искане от председателския съвет към правната служба за тълкование какво, как да се прилага междуинституционалното споразумение, какъв е срока на предишното, докато се намери, докато се сключи следващо какъв е статута на сегашното между институционално споразумение МИСА по отношение на Лисабонския договор. Аз лично нямам юридическо образование, няма да се бъркам в а, работите на правистите. Но сегашното споразумение би трябвало да се адаптира. Плюс това има един член от договора от Лисабон, който е първично право и който изменя междуинституционалното споразумение. И в договора и въобще в договорите за Европейския съюз, консолидираните, се предвижат задължителни и незадължителни разходи. Има различни тълкования. Така че нека да изчакаме решението. След всички вътрешни разисквания с бългийското председателство, трябва да признаем, че повечето предложения не бяха възприяти от нашите предложения в дискусиите, не бяха предприяти от Белгийското председателство. член 312, точка 3 от договора гласи, че при приемане на многогодишната финансова рамка парламента, комисията и съвета правят всичко възможно, за да улеснят нейното приемане. Обаче имаше въпроси, по които преговорите се провалиха, защото съвета не беше никак склонен да поеме ангажименти за бъдеще и това изигра решаваща роля. Въпросният член беше добавен към договора именно за постигане на баланс, защото по отношение на МФР, многогодишна финансова рамка, ние, ние не бяхме в процедура на а, съвместно вземане на решения, да, на само на даване на становище. И всъщност парламент играе ролята а, на съветника, комисията на модератор, на посредник между двете институции, помагайки им да се споразумеят по процедурата и постигането на междуинституционално споразумение. Иначе не виждам как би било възможно да се постигне споразумение по новата МФР. Сега разполагаме с унгарското пред... предложение 0,3%. Всъщност, е, това са цифри и предложения, по които се бяхме Споразумени в рамките на трилога 0,3 като таван. В писмото се казва, че парламента е, е, е отдал положително становище по отношение на МФР. Ние, обаче това не е вярно. Ние не сме, не сме били така категорични. Трябва да видим дали, независимо от правното тълкование за срока на сегашното МИС, ще се наложи реформа, която да увеличи тавана. Това е един стратегически дебат, който трябва да проведем при закрити врата. И все още мисля, че моментът не е настъпил. Така че това са предложенията, които бяха направени през ноември и декември. остават редица висящи въпроси, но ще видим в помирителния комитет. И предвид положението, в което се намираме в момента, нека политическите групи да се възползват от времето до 7 февруари, да обсъдят всички висящи въпроси аз разполагам с предостатъчно време, но нека да решим как ще реагираме по отношение на някои а, е, изменения. И преди да трилога с председателството на съвета и комисията, да сме решили на каква ще ни бъде позицията, за да можем да сме достатъчно гъвкави мисля, че въпросът с евентуалните изменения и стратегията трябва да бъде обсъден на 7 февруари, когато ще получим позицията на правните служби и тогава ще може да стъпим на една по-здрава основа. Благодаря, Раймер, казва председателя. Мисля, че ти много ясно изложи ситуацията, в която се намираме. По този пакет Ще потвърдя казаното от Раймър. Аз официално се обърнах към правните служби да ни, да, с молба да ни предоставят писмено своето становище. Те имат достатъчно време, могат да изложат позицията си писмено. Както по начина, по който междуинституционалното споразумение, подписано преди влизането в сила на Лисабонския договор, ще се прилага след влизането му в сила. Как да се тълкува текста на споразумение от 2007-2013? И втора хипотеза ако по отношение на това споразумение договора не въжи и се прилага след 13-та година, какви са правните инструменти, с които разполага парламента, за да а, наложи това правно тълкование и да извлече предимства в политическо и правно отношение пред съвета. И както каза докладчика, хубаво е да проведем един политически дебат помежду си. Едер Гвардия Сабал. Благодаря. Раймер много добре резюмира ситуацията, в която се намираме. Ние не сме се разбързали кой знае колко да приемем новата многогодишна финансова рамка и новото МИС. Ние искаме да имаме едно надежно правно тълкование, за да знаем дали досегашното споразумение е все още в сила и, както казва господин Бъге, Много често правните становища зависи от човека, зависи от момента, могат да се различават, независимо, че се, касае за един и същи текст. И ние, да не казвам стратегия, но какво решение ще вземем? Трябва да се споразумием помежду си, защото само преди по-малко от година от влизането в сила на Лисабонския договор – адаптацията на МИС и на МФР е, се налагаше още от самото начало. Ние продължихме да има едно неутрално приспособяване. Ще повторя, откакто влезе в сила Лисабонски договор, ние трябва да се приспособим към това. Нуждаем се от ново между... междуинституционално споразумение, нова многогодишна финансова рамка. Е, комисията предложи вече своите идеи. Парламент, съвета обаче се опитва също да се възползва от новата ситуация, за да ни наложи своите предложения, които за нас са неприемливи. Ние трябва от самото начало да заявим, че желаем да ни се предостави повече гъвкавост, за да се приспособим и е, да защитим нашите предложение. Трябва да кажем на съвета, че не приемаме техните предположения. Предложения, прощавайте. Така че или приемаме предложенията на комисията, които са едно най-просто адаптиране, или преговаряме с съвета, за да прокараме нашите собствени предложения както направихме през септември. Искахме повече гъвкавост. Искахме да се разшири полето на приложение на е, инструмента за гъвкавост. Между другото, това не е единствения елемент, върху който трябва да сме много внимателни. Но Предвид хода на преговорите, съгласието или несъгласието между парламента и съвета, трябва да сме на штрек. Особено ако не се споразумем по следващата финансова рамка и да помислим как ще се продължи и сегашната в такъв случай. Това е абсолютно вероятна хипотеза и ние трябва да сме готови за това. Комисията представи текст по тази съответната част от този член, в който гласи, че тази финансова рамка може да бъде продължена, ако съвета пре написа този член, позовавайки се на договора от Лисабон и член 312. Смятам, че в двата случая нещата са едни и същи. Не знам точно какво цели съвета. А, предпочитам да не се впускам в произволни тълкования, но трябва да поискаме гъвкавостта, трябва да изчакаме правното становище, да изработим нашата собствена стратегия, да видим кои са нашите козове и тогава да вече да започнем реални преговори с съвет. Благодаря, Хелга. Да, благодаря ви за презентацията. Мисля, че когато става въпрос за нашите интереси като Европейски парламент, ние трябва да сме съвършенно, пределно ясни и много решителни. Значими са политическите ефекти, които могат да се постигнат. Ето защо ние трябва да потърсим и да намерим правилните съвети от страна на правната служба, както беше споменато и от Райнер. Може да се наложи и да се приеме нова многогодишна финансова рамка. И колкото по-наясно сме по отношение на вариантите, които имаме пред себе си, толкова по-добре ще изиграем картите си по отношение на своето влияние, защото ние имаме своето внимание, влияние, извинете, но трябва а, да се възползваме от цялото време, което имаме на разположение, за да обмислим добре своята позиция. Т.е. нашите права и интереси трябва да се защитават и да не се отпускат. Господин Гудманис, да, благодаря ви, господин председател. Имам два въпроса към нашия колега. Това, това цялото като понятие никак не е лесно, като процедура по-скоро и затова искам два въпроса да задам. Преди да приемем бюджет 2011 година, комисията направи някакви предложения за изменения. След това съвета направи някакви корекции, които не са приемливи за нас. И ние не, не приехме новия вариант. И сега се връщаме към стария вариант дали някой а, не иска ние да бъдем изправени пред съда, защото не спазваме а, Лисабонския договор или какво? Какво а, искат да ми кажат? Дали не може да се вземе решени да се приеме а, а, тази инструмент без да се променя Лисабонския договор или какво? Това е едното, което искам да знам. И второто е, че ние имаме една много здрава скала, на която можем да стъпим в Лисабонския договор и трябва да стъпим и да я ползваме. Вчера се говореше за ИТА Съвета каза, че ще ли да бъдат много щастливи, ако направят някакви корекции, ограничени а, корекции. Е, добре, да има какво значи това. Така пишеше в един документ, който се разпредели между координаторите, ама не е много ясно ако се приеме бюджета и той мине, а пък след това, ако почнем да правим промени, ние трябва да видим кое може да мине и кое не може. Какво значи ограничени корекции? Това е много важно, според мен, защото в крайна сметка ще ни изправят ли пред съда или няма да ни изпратят. С други думи, ето това са двете неща, които не са ми ясни. Благодаря. Благодаря. А, мисля, че Раймер изгара от желание да отговори на този въпрос. Господин докладчик, имате думата. Yeah, да, благодаря. Благодаря на всички, които направиха своите коментари. Ние не сме нещо притиснати от времето, така че ще изчакаме а, мнението на правната служба и тогава ще преценим какво и как да дискутираме. Освен това, можем да дискутираме някои от промените, които до сега не сме ги разисквали. Мисля, че Лисабонския договор е пределно ясен. По отношение на това, когато няма споразумение за финансова регулация на МФР, и ако не се постигне такова, ще се използват е, стойностите залегнали в предходния бюджет, като по една 12 се прилага месечно. На комисията беше поискано разяснение за праговете, за горните граници, но в многогодишната финансова рамка цифрите не трябва да отиват по-далеч от 2013 година. Така че в текущото финансово споразумение нещата са доста ясни. Може да се постигне евентуално увеличение до 50%. Това е нещо, което не трябва да забравяме. По този начин те се опитват да иземат част от нашите правомощия. А, а, е, за това говорят, че ако искаме да променяме нещата за 2013 или за максималните стойности, ще трябва пак да се започнат е, преговори. Добре, а какви промен а за промените нещо по съществуващите документи, какво ще правим? И ако няма ново споразумение 2013, тогава ще трябва да се правят корекции за инфла... инфлацията. Трябва да анализираме сценария много внимателно като се съобразим с евентуални кризисни ситуации. И в крайна сметка трябва да сме готови за всякакви случаи, за всякакви неизвестни неща. Offenkundig gibt es ja Überlegungen darüber zu. И мисля, че тук имаме един суспенс, така да се каже. Трябва да потърсим някакви решения. Тези кредити за 2010 които се казва, че са загубени, дали не можем да, да успеем все пак да си ги върнем и да ги използваме чрез едно по-гъвкаво тълкуване на бюджетните закони. Колегите ми напомниха вчера, че имаме тук един дебат, който много прилича на плана за възстановяване на економиката. А, така че, може би, и тук бихме могли да предвидим нещо. И а, нека обаче да не забравяме, че другите институции отхвърлиха този план за гъвкавост, този вариант за гъвкаво тълкуване. И това мога да кажа като забележка, когато говорим за управлението и когато се опитваме да правим различни тълкувания, мисля, че няма да бъде възможно да го третираме така. Но нека да видим какво ни предлагат другите участници в процеса, какви решения те ще ни предложат и дали ние бихме могли да развием все пак по някакъв начин, да я прокараме и да развием тази идея за гъвкавост. Мисля, че това ще бъде добре за парламента и за тази годишна годишност на бюджета. За сега все още обаче изчаквам какво ще ми предложат правната служба на съвета и изчаквам съвсем спокойно. Ще видим какви ще са последиците. Що се отнася до ИТЕР, а също така и за другите а, бюджетни процедури за в бъдеще. Ще видим какво ще каже правната служба. Това е което ще кажа за сега, но със сигурност дебата ще бъде много разпален и най-вероятно ще имаме още повече въпроси и ще се опитаме да видим как ще предвидим тази гъвкавост на бюджета. А, цифрите по рубрика 2, а също и по ИТЕР, за които ми зададохте въпрос, Нека да ви кажа, че а, ситуацията се променя на селскостопанските пазари. И ако продължава да се променя така бързо, ще трябва да предвидим един дебат за новия фонд за а, финансиране на хранителните ресурси. Защото а, пазарите и, и, и на селскостопански продукти еволюират невероятно бързо и се питам дали става въпрос за спекулация или не. Има един документ, публикуван от комисията, и там има един анализ, който аз лично не споделям. Смятам, че нещата са много по-сложни. В този доклад се казва, ако, например, преговаряме какаото като първична суровина, ще трябва все пак да не забравяме, че има между 14 и 20 посредника преди какаото да стигне до Европа. И че тези цени се преговарят непрекъснато. И а, има голям брой параметри, които ние не можем да контролираме. Така че тази бърза еволюция, все пак ни принуждава да се върнем на дебата от 2007, но не сме успели, поне за сега, да а, определим, да дефинираме точно ролята на програмите на Европейския съюз, например на Комисията по развитие. Господин Георенс там говори за бюджетните помощи, за това как трябва да се управляват определен брой проекти, за, а, свързани с тези селскостопански продукти, първични суровини. Това ни задължава от своя страна да а, реагираме пред международните институции, а също тук няма да влизам в някакви евентуални сценарии, които не сме, в които не съм сигурен, но със сигурност ще сме изправени пред много голямо бюджетно предизвикателство още през 2011. Казах, не мога да отговоря удовлетворително на въпроса на господин Годманис. Нека да изчакаме следващата седмица, да видим решението и ще видим какви ще са заключенията, които ще а, можем да вземем. Може би ще имаме нови възможности, може би ще имаме ново поле на действие след преговорите с съвета, но поне за сега е прибързано да говорим с положителни термини и да гледаме оптимистично. Има предложени текстове от страна на комисията, но ще видим каква ще е позицията на съвета и след това нашата комисия ще отреагира и така. Мисля, че съвета и комисията със сигурност са под повече натиск, отколкото ние. Благодаря. Благодаря, скъпи Раймер, казва председателят. Добре, нещата като че ли са ясни. В такъв случай ще трябва да изчакаме решението на нашите правни служби и за да видим как ще се борим с другите институции, дали ще имаме а, сабя играчка или истинска сабя, с която ще се изправим в тази битка. И да видим дали времето работи за нас или срещу нас. Но мисля, че днес не можем да стигнем повече, по-напред, не можем да напреднем повече. И на следващото ни заседание можем да продължим с този дебат, като вече имаме нови базови информации, които са ни нужни. И в такъв случай ви предлагам да, пристиг... да стигнем до точка 16 от дневният ред. Последното гласуване преди да разгледаме присъствието на докладчика и на други представители, които приветствам тук в залата, политиката по отношение на сградния фонд, точка 17. А сега пристъпваме към точка 16. Разбирам, че относно а, различните банкови преводи, Сидония няма какво ни предложи. А, всъщност има. Uh, всъщност, има един факт, който стигна до комисията, предполагам знаете, но аз в момента не съм готова да препоръчам одобрение, защото не е спешно и мисля, че е по-добре да се направи една хубава дискусия при следващата среща на нашата комисия. Благодаря. Добре, благодаря. Така ще направим. За сметка на това, Хелга Хелга също има да каже нещо. И в момент... Ще, ще го каже в момента, в който приключи личния си разговор с господин Годманис. Не, ще се намразя, ако ви прекъсна. Но сега все пак е момента Хелга да представи своят доклад за, представ... за, съдебните... за сметната палата. Микрофон за оратора. sorry. So, Извинете, казва ораторката. Ще говоря немски. Да, така както беше предвидено. Двама членове трябва да бъдат заместени и това съответно ще доведе до допълнителни разходи, свързани с преместването. Тези разходи не бяха предвидими в момента, в който а, а, се изготвяше бюджета за 2010 година Сметната палата. След, след това рубрика 10 441 милиона евро а, за непълните, нещатните членове на Сметната палата беше, трябваше да, да бъде увеличена. Имаше 16 000 евро за, за а, пътувания, имаше по 16 000 евро също така за преместването и 264 000 евро за някакви допълнителни а, временни обещетения. мисля, че нещата са ясни. Ако имате други въпроси, искате по-големи подробности, имате представител на Сметната палата и го подканям да задавате, да отговори на вашите въпроси. Предполагам, че можете да приемете тези банкови преводи, но ако не, мисля, че можем да ви ги разясним. Господин Порташ сега има думата. Eu estou mais tranquilo em não serem milhões, serem milhares. Е, а сега вече съм в по-добро настроение. От това, което, както казахте вие, господин председател, не беше много добро в началото, но може ли да ни обясните тези огромни разходи за пътуване? Малко повече подробности, ако може. Госпожо докладчик, а всъщност госпожа Вертман има друг въпрос. Ако и има някой друг, кой, ако има представител на Сметната палата, ще му дам думата. Госпожа Вертман преди това. Е, Благодаря. А, искам да задам въпрос за а, разходите за преместване. 20 000 на човек, а, ако направим изчисленията. Какво е това преместване? 20 000 за преместване, това е все пак а, солидна сума. А, искам да знам какви са точно тия разходи какви са разходите на Сметната палата. Определено имам нужда да, от повече детайли за тази цифра 20 000 евро на човека за преместване. С какво са свързани тези разходи? И надявам се, че ще можете да ни дадете и писмена информация, за да мога да разгледам детайлите. Може би ще внеса изменения, свързани с сумите за човек. Благодаря, господин Вол. <coughs> Благодаря, господин председател. Първоначално и аз също си мислех, че не кой знае колко много а, за трима членове на сметната палата, които са напуснали тази година, обаче се оказа, че сумата никак не е малка. Но по глава 12 също има нужда от съответни корекции и се чудя дали докладчика и сметната палата биха могли да ни обяснат тези корекции и какви допълнителни средства ще имат до, е, нужда до края на годината. Да, благодаря. Някой от сметната палата. Има ли тук човек? Не, няма. Той няма разходи за премест... за идване до тук. Така че Хелка да, да отговори, ако обича. <laughs> Ähm, Благодаря, господин пред... Тук става въпрос за 16 000 евро за командировки. Това зависи обаче от желанията. Хората трябва да пътуват, за да упражнят съответния контрол. Мисля, че сумата не е завишена и е, ако искаме да има добър контрол, добър надзор, трябва да има достатъчни пари. За за съжаление, мисля, че трябваше да има представител на Сметната палата, а пък няма и може би трябва да отложим разглеждането за, за следващото заседание, защото иначе е безсмислено. Благодаря. Мисля, че предложението е доста разумно. Нямаме достатъчна информация. Благодаря на докладчика. Ми при това предложение минаваме към основната тема на нашето заседание <laughs> Това е вилата на господин О. Съливан. Радваме се, че отново сте при нас в сегашното си качество. Давам думата на госпожа Холмайер, Моника Холмайер, която то вече ни представи политиката в областта на сградния фонд, сградата за службата за външна дейност. И сега трябва да използваме допълнителната информация, която ще чем от господин Осаливан, но първо ще дам думата на Моник. Господин председател, господин генерален директор, колеги, Бих предпочела да се занимавам с вилата на господин О. Съливан, отколкото с тази тема. Щеше да е много по-прост. Необходимо е много работа, тъй като съвета и комисията е, също имат правомощия по темата и в взаимодействието между трите институции има затруднение, защото информацията е толкова противоречива, че има моменти, в които е трудно да я напасваме. През последно време с господин Осаливън се опитахме да я класифицираме. Комисията е конструктивна, със съвета не винаги преговорите са лесни, но успяхме до някъде да постигнем ни ясни цифри, но продължавам да твърда, че нещата никак не са прости. става въпрос за е, една, за сградата, за службата за външна дейност. комплекса искаме да наемем един комплекс с 6 отделни блока, които са свързани помежду си. В момента там се помещава ЕПСО, службата за персонала. Сградата се намира на площад Шуман. Нейн собственик е Акса – И всъщност сградата е замислена още при е, строежа за да отговаря на потребностите на комисията. Може да, там могат да работят между 1500 и 1700 души. Както казах, тя се състои от 6 части. Ако се ползват и 6, ще, мястото ще е достатъчно. Но пете няма да стигнат. Има 46 000 квадратни метра офиси, няма азбест или подобни проблеми. По отношение на договора, Извинявайте, че малко дълго ще говоря. А, в договора се споменават а, а, специалните изисквания. Службата е близо до институциите, Персонал и трябва да бъде максимално групиран на едно място, защото иначе ще е трудно да се работи, ако, примерно, персонал е разпръснат в различни сгради. Всъщност за СВД, за службата за външна дейност, като че ли няма друга сграда, която да отговаря на а, критериите. Така че не сме анализирали други варианти. Договора ще бъде за плодоползване за 23 години. Няма опция за закупуване на сградата. Аксъл отказва да продаде сградата. Няма и клауза за прекратяване на договора в самия договор. А ако се включи такава клауза, ще се повиши цената на найема. Подписването на договора беше предвидено за декември 2010 година, но беше отложено за есента на 2011 година, когато се предвижда службата да се нанесе. С този договор ще направим економии на различни такси и данъци, но за замяна на това разходите по, подружк, по поддръжка ще са по-високи, отколкото при нормален договор за отдаване под найем. Как стоят нещата по настоящем? Част от персонала на службата за външна дейност се намира в помещение на съвета и комисията. И част от персонала вече се настани в сградата, новата сграда. Анализирах проблема с площа на офисите. Предвиждаха се 38, да се освободят от началото 38 Хиляди квадратни метра, които да постигнат на от, за, за първата част от персонала. Така че да има 37 метра на човек. Сега обаче се оказва, че ще има по 34 метра. Реалната площ обаче, каква е. Комисията предвижда 18 000 квадратни метра в да додаде до, до преместването на в новата сграда. Около 31 000 квадратни метра, 14 за комисията, 12 000 за съвета и 15 000 за службата за външна дейност. И това е. Не, не се дават никакви уточнения повече. Комисията отдавна беше заявила, че се нуждае от нови офиси, тъй като не разполага с достатъчно площ. Съвета също заяви, че предвид присъединяването, предстоящото присъединяване на Харватска също ще има нужда от допълнителна площ. Няма да може да намери офиси за новите си служители. Така че виждате, че остават проблеми с съвета. Аз се опитах да изчисля общо квадратурата в Юстус Липсиус, но а, ще трябва да поискам по-точни цифри. Там изглежда, че все пак площа е като че ли е най-голяма по, на, на човек. Искам да в нашата комисия да разполагаме с абсолютно точни цифри, за да можем да дадем нашето съгласие или несъгласие. Сега за основната а, сграда, която се предвижда да. За новата сграда, там се предвиждат по 50 метра а, на човек за съвета, 34 за комисията. И се Стремежът е да хората, специално служителите на съвета, да не са натясно в офисите си. Трябва 49 000 квадратни метра, 1700 души ще трябва да се пренесат в, на тях но аз лично си мисля, че ням, в тази сграда, в новата сграда няма да има място за всички служители на службата за външна дейност. Доколкото разбрах, се предвиждат просторни офиси. Аз, според мен, това не е най-удачното решение. дори като условие за труд не смятам, че това е най-удачното решение. А, службата за външна дейност в момента а, реагира доста реалистично. Групи... Не, целта обаче не е да се а, е, на да се събират и много хора в един офис. Не трябва да забравяме обаче, че трябва да има конферентни зали, зали за пресконференции. И е, тук не става въпрос за, за лукс, това са обективни изисквания за службата за външна дейност. Тя не може да функционира без е, организиране на срещи, конфер, конференции, така че трябва пространството вътре да бъде организирано по подходящ начин. Както казах, за момента в новата сграда има пет блока. На партера има кафе, ресторант, фризьорски салон, фитнес център, център за биопродукти и още едно помещение, в което в момента не се знае какво ще бъде, но ще бъде търговска, е, с търговска цел. Тези търговски заведения на партера поставят проблеми от гледна точка на сигурността. Вече комисията и СВД обсъждаха този проблем и все още не са избрали някакъв план за гарантиране на сигурността, който да е надежден. Аз изпратих цял списък с въпроси по отношение на тези търговски обекти а, и проблемите с сигурността, които се поставят във връзка с тях. СВД е а, е, а, е, ни казаха, че даже в а, мазето долу има ресторант е, на посолството на Великобритания. Мен ми се струва, че наличието на такива търговски обекти е доста проблематично в една сграда, където трябва да се гарантира една доста стриктна сигурност. Сумата е, при актуализация е 12,5 милиона за бюрата 40, за офисите 46 хиляди с лихва 200, 200, с плодоползване 244 на квадратен метър. Цената Пазарната цена си остава относително висока. Околните сгради са заети от лобийски фирми и знаем, че по принцип на това място пазарните цени на сградния фонд са доста високи, така че цената е, казах ви за площа на офисите е 11,3 1730 квадратни метра са допълнителните помещения, 280 а, 294 хиляди за Има и, предвижда се и 270 хиляди за паркинги, които също са необходими. 270 хиляди, госпожо Трюпел, не е много предвид нуждите на СВД. Надявам се, че цифрите не ви се виждат завишени. 25 месеца без найем, преходен период, в който ще се извършат довършителните строителни работи, ще се обзаведат офисите, ще се адаптират към потребностите на СВД, ще се въведат мерките за сигурност,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 Äh, das Fitting Out. Всъщност оборудването, завеждането все още не е определено. Тоест, не са ни казали какво би струвало това. Сключихме един общ договор с АКСА за 23 годишен найем с плодоползване за 63 милиона, който включва обзавеждането. 20 милиона се оценява обзавеждането, но е много възможно разходите да се увеличат. Даже го предвидихме в преговорите с АКСА, че може да има сериозни промени. На база на предишния опит, горе-долу преценихме колко може да бъде увеличението и решихме, че то е горе-долу разумно по отношение на, осигур... на сигурността. Там не са ни дали никакви цифри. Първите цифри 3,3 милиона, а, които бяха успорени веднага. Аз, си, аз ги успорих и поисках да ми се кажат а, точни цифри за отделните допълнителни мерки за сигурност. Комисията пред Говори за 3,3 милиона. Но смята, че цифрата ще се увеличава. 5 милиона ще бъде. 8,5 е, е, милиона ще бъде а, е, тавана, максималното увеличение. Поне така ни се казва. Смятам, че е, трябва да получим точните цифри, нали, не до стотинка, но ако ще има такива промени с милиони, е, комисията по бюджета трябва да бъде информирана преди да даде своето становище. Така че трябва да бъдат одобрени окончателните размери. Нямаше обявяване на търка. Комисията не проверявала дали в същия квартал има а, сграда с същите сгради, но тази сграда наистина има уникални възможности. А, е, така беше преценено, че няма друга альтернатива. Аз обаче си мисля, че не, не е изключено да има альтернативна възможност и защо да не се а, е, задвижи една процедура за, поне за проверка. Обаче това не се желая от страна на комисията. И аз лично като докладчик си мислих кое е възможно и на теория, и на практика. Какво можем да направим, когато съответната институция не иска да търси альтернативни възможности? Бридел 1, Бридел 2, това са сгради за, с офиси, Бридел 1 е, има сград, зали за конференции. Не са кой знае колко хубави. В Бридел А има добро обзавеждане, Бридел 2 е, е, там се намира генерална дирекция бюджет. Сградата не е много шик, но е, е функционална. Würden sich entsprechende äh, Notwendigkeiten der Renovierung und Veränderung ergeben? Там обаче и в двете сгради Бридел има нужда от ремонт. Въпросът е обаче, че са наша собственост. Докато капитал част от сградата може да се използва за офиси, не всички. Имаше дискусии по всичко това, което ви казвам. Вие знаете заключенията. От идеята за Бридел беше отхвърлена, защото не била видима сградата, не била престижна за СВД. И Ремонта ще да струва много. Аз не мога да преценя дали е така. Оставям това да направят специалистите. И... Но това беше наблегнато, беше наблегнато, че ремонта ще струва скъп. И освен това, че а, ремонта ще забави нанасенето на СВД в сградата. Разбира се, тези аргументи имат своята тежест – Първи обаче не го разбирам и не го приемам, но другите са сериозни. В моето становище аз посочвам два варианта. Искам нашата комисия да ми даде своето становище, на мене да ми го даде и на другите докладчици, защото темата абсолютно а, никак не е маловажна и не е проста и става въпрос за големи суми. Трябва да запазим бюджетния неутралитет и за това искам да чуя мнението на моите колеги. Смятам, че е важно службата за външна дейност да се помещава в една сграда, да не бъде разпръсната в 4-5 сгради, така просто тя няма да върши е, работата си нормално и от административна и от практическа гледна точка е, това не е възможно. Е, ние всички знаем и парламента, и сметната палата, и съда на европейските общности. Всички се опитаха максимално да групират своите служители, за да улеснят работата на всяка институция. Така че аз смятам да дам положително становище по сградата Капитал. Остава обаче проблема с сигурността и с окончателната цена. Но като обща рамка а, бих дала зелена улица, но смятам, че трябва да получим допълнителна информация, разбивки на разходите. специфичните мерки, които ще трябва да се вземат в сградата всички тези подробности. Втория вариант сградата Бридел. Да се разгледат все пак възможностите да се използва тази сграда. Трябва да предвида тази втора възможност, защото ние сме бюджетна комисия и нашата основна грижа са разходите – Искам да благодаря на господин Осъливен, който винаги е бил изключително мил, дори в изключително тежките ни преговори. Комисията въобще беше така много открита. Съвета също беше така, гарантира необходимата прозрачност по отношение на цифрите, дори ги групира, за да може колегите да ги разберат. А, мисля, че разбрахте, че по този доклад се е, сблъсках с големи трудности. Нямам нищо против да се даде зелена улица, но остават много проблеми за оточняване. Така че искам да чуя мнението на колегите. Съгласна съм е, СВД да си избере сградата Капитал, след като иска, но не мога да подкрепя 100% това, без да имам допълнителна информация. Поне за сега не е възможно. Е, Благодаря, Моника. Поздравления за това изчерпателно представене на въпроса. Темата наистина е много важна. Разбира се, господин Осаливан ще има думата също, но първо предлагам да изслушаме колегите, които евентуално имат въпроси, имат някакви коментари, преди господин Осърливан да ни каже своето становище. Моля колегите да бъдат по-кратки, защото Моника използва доста изчерпателно своето време за говорене, за да ни покаже всички аспекти на проблема. Това не е критика, Моника. И така, пет души искат да се изкажат, шест с Хелга. Но закривам списъка. Господин Флозович иска думата също? Добре, и Инге също. Добре, това е. Прекратяваме. И така, една минута на всеки. Господин Ахтон, който първи поиска думата. Благодаря, господин председател. Не. Не ми се случва често да взимам думата и да изказвам комплименти, но все пак поздравявам докладчика. нашата партия е съгласна с създаването на подобни структури и искаме също така да кажем, че трябва да запазим бюджетна неутралност, но тук в този случай не е така. И а, офисите, които са предвидени, ще бъдат увеличени, ще има още, още офиси. Мисля, че трябва да запазим настоящия брой и евентуално да не добавяме кой знае колко нови, защото ще има много допълнителни разходи. Това не значи, че не искаме да има такива, но ако трябва да има решение от наша страна, искам допълнителна информация. Смятам, че е жалко, че не взехме предвид абсолютно всички аргументи, но ако продължаваме така, нещата ще бъдат напълно неприемливи и не можем да а, се съгласим с този проект. Благодаря. А, благодаря, казва председателя. Давате ли си сметка, че като се противопоставите на създаването на службата, вие всъщност увеличавате разходите? Момента, в който ще имаме едно Външно министерство за целият Европейски съюз, ще разделим на 20, 27 пъти разходите за функциониране на европейската дем, демокрация, дипломация. А, но това е ваш избор. Салвадор има думата. Благодаря, господин председател да, на теория тази идея е много интересна. 27-те министри на външните работи ще бъдат заменени от една външна служба. Но от теория до практика ще минат доста години. Мисля, че трябва да, да напомним закона на Паркинсон, който казва, че блясъкът на една институция е обратно пропорционално на блясъкът на сградата, в която се намира. А, мисля, че това може да се приложи в нашия случай. А що се отнася до моето мнение, то е обратното наказаното господин Харток, мисля, че тази външна служба трябва да функционира, да съществува, но имам известни съмнения относно бюджетната неутралност. Не си представям дори за момент такава. Мисля, че това, което е важно е бюджетното влияние. А, това, което бюджета на тази сграда ще изисква. И това, което ме тревожи е сградната политика на европейските институции, така както каза госпожа Холмайер, а имаме сгради като Бридел 1, Бридел 2. И мисля, че бюджетната комисия има нужда от повече обяснения, много убедителни и ясни обяснения и да ни се обясни защо не можем да използваме Бридел 1 и Бридел 2 за да вместим там службата за външни отношения. Ако тези обяснения ни убедят, ми добре, тогава ще приемем първия вариант, този, който предлага Моника. Но ще трябва наистина много убедително и ясно да ни обясните. Добре, господин Порташ. Благодаря. Първата ми забележка Изненадан съм, изумен съм от тази идея за квадратни метра на човека. Малко множко ми дойде. Може ли да ми обясните а, какви са тези разпределения? Не знам нищо относно тях. И втория ми е коментар. Е, че службата за външни жени иска престижна сграда. И едновременно с това сигурна сграда. Освен това пък иска ефтина сграда. А, майче трябва да намерим решение на този двоен аспект на проблема. Това, което беше предложено, е решение, което от бюджетна гледна точка е много комплексно. И третия ми коментар е, че Не разбирам по отхода на застрахователната компания АКСА, която готова да похарчи 3, 300 милиона за, за найемане на сградите, вместо да купи. Не мисля, че това е правилният начин да се преговаря. И ако искаме да решим този въпрос, Не мисля, че най-добрият вариант е да наймаме сградата за 23 години, без да си направим труда да я купим. И мисля, че идеята на председателя за единна дипломатическа служба е много интересна. Но не това е най-важното в момента. Аз съм по-скоро за втората опция, не за първата. Така че още веднъж казвам втората опция. Това ми премпасва повече. Благодаря. Сега господин Боклош. Благодаря. Съвсем накратко. Аз съм също за втората опция. В такива времена на бюджетни ограничения не виждам защо трябва да се разпростираме и да е, се поддаваме на исканията на външната служба за повече престиж. Трябва да имаме бюджетна неутралност. Тези сгради, за които се говореше втората опция, явно са пригодени за други служби, защото не са пригодени и за службата за външни отношения. Благодаря. Госпожа Вертман. Благодаря, господин председател. Аз също съм за опция 2. По една много простичка причина. Госпожа Холмайер каза и доказа, че тези, тази сграда може да бъде преразгледана, да бъде функционална, така че аз не виждам а, защо трябва да се спираме най-вече на идеята за престижна сграда дали ще бъдем в една по-престижна сграда или не толкова престижна сграда, това няма никакво значение върху качеството на нашата работа. И не е качеството на сградата въжи за нашите граждани, а качеството на работата. Мисля, че трябва първо да а, уточним какви ще са разходите за сградите Бридел и да видим какви са предимствата на тези сгради. Така че, защо трябва да се подаваме на изискванията на службата за външна политика за престижна сграда? И може ли да наймаме сграда за 23 години, това са хвърлени на вятъра пари, без никаква опция за закупуване на сградата. Така че аз съм за сградата Бридел или поне да разгледаме по-близо тази идея. Благодаря. Хелга. Благодаря, господин председател. Благодарна съм на госпожа Холмайер. Съвсем открито тя заяви, че има доста трудности във връзка с това да се намери прилична сграда явно не е било лесно. Ние тук в Комисията по бюджетите е, искаме да сме сигурни, че, че службата за външни действия на Европейския съюз ще бъде добре настанена, за да може добре да си върши работата. Обаче, когато става въпрос, както каже, каза и госпожа Холмайер, а, започне да работи службата за външни действия, ще могат да се вземат средства от 27-те държави членки. Но това далеч не означава, че не бихме могли да адаптираме съответно съществуващи вече сгради. Ами това малко ми прилича да се опитаме да нагласим квадрат в кръг, а, просто добре е да видим кое е най-правилното от всички възможности. Въпросът е, че наистина трябва а, да бъдат подновени съществуващите сгради, да се а, поставят и, и съответните мерки за сигурност на место и така нататък. Въпросът е за бюджета. Бюджета 2011 година. Нека да видим по бюджетната процедура как ще се държат а, съвета и комисията, те дори казват, че не са и разглеждали други а, опции. Ами, това е малко нахално а, нали става въпрос за економии, за затягане на коланите. Това е най-малкото нечувствително или липса на всякаква чувствителност към този важен за всички ни въпрос. А, трябва да разчупим а, плесента, с което са покрити някои неща. И е добре да, както през декември, да направим необходимото. А, не може така да ни се каже, че няма альтернативи. Как да няма альтернативи на тази сграда? Аз не мога да кажа дали Бридело е по-добре или по-зле, но има специалисти, които могат да ги разгледат, пък има и други сгради една альтернатива, друга альтернатива. Е, това с престижността на сградата е някакси контрааргумент, контрапродуктивен аргумент и то особено в тези времена на економии. И така, моето предложение е да поискаме малко повече време, но поради политическата новата ситуация ще трябва очевидно добре да разгледаме резултатите от проучванията на всички налични сгради и да видим за сигурността дали а, по вариант 1 е добре или а, по вариант 2. Да, благодаря, Хилга. Ами, ако ще трябва да чакаме, аз да си кажа, имам решение за себе си, но не искам да ме лъжат. Става въпрос за калкулации на разходи, които малко ми се виждат преувеличени 35 милиона евро а, за, възстанов... за обновяване на сградата, сградата ами лизинга и а, довършителните външни а, де, работи по а, новата сграда ще бъдат на стойност 35 милиона евро. Ами аз не мога да толерирам такова нещо, когато започват да се появяват различни неща и а, мотото, може би, на всичките тези хора е ами да се забрави първоначалната цифра, която беше предложена. 24 милиона бяха предложени. След това, а, колко, искам да знам колко ще струват тези а, разходи по подновяването. Ами това е обществена сграда, това а, в него има супермаркет, а, фитнес център и така нататък. Еми, може би тези всичките бизнеси трябва да не са там. Еми, очевидно, не могат е, не могат да се съчетаят е, а, обществени места, като например магазини, а, с, с а, високата степен на сигурност, която е необходима за службата. Може би тази сграда е малка или голяма. 3750 човека е общо цифрата на, служ... на работещите в службата за външни действия и голяма част от тях ще бъдат в Брюксел вече освен това има и от други служби необходимост от ново офис пространство, така че някакси трябва да се съчетаят интересите на всички. Благодаря за вниманието. Да, благодаря, Инга. Инге е, а, за, е от южните страни. От юга на Германия, да кажа. И като мене понякога малко така прекалява в а, изказванията. Да, да, това са южните нации, да. Не могат да ни излъжат. Има различни оценки. Но а, сигурен съм, че господин Съливан прави всичко възможно да бъде коректен. И затова имаме нужда от уточнения преди да вземем решението. И сега господин Влосович, последен оратор. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на госпожа Холмайер за представенето на предложението с всичките детайли, които даде. Вторият ми коментар – нуждата от а, нуждата на, тези, на тази служба за външни отношения. Казахме, че тя ще има специфични задачи, а, но те не могат да бъдат изпълнени без нужните финансови средства. Факт е, че в момента, в който изградим тази служба и тя започне да, да работи, министрите на външните работи и Министерството на външните работи ще си спестят някакви средства, т.е. техния бюджет ще бъде по-малък. Такъв дебат се водеше за Министерство на външните работи в Полша. И е, въпросът ми е наистина ли се осъществиха тези бюджетни спестявания в външните министерства? Има ли според анализите има ли такива евентуални? Но поне за сега отговор, конкретен отговор нямам. Според това, което виждам от полския бюджет за сега, отговор, е, че не, няма спестявания. И Министерството на външните работи в Польша се оказа неспособно да спести пари. Та искам да попитам другите държави членки, техните министерства на външните работи, успели ли са да спестят някакви средства след създаването на външната служба, но поне за сега въпросът ми остава без отговор. Относно периода за тази за, рен... за лизинка на сградата, мисля, че тези 23 години за новата сграда, това е период, през който евентуално бихме могли да оценим ефективността на службата. Така че службата ще има 23 години мирно съществуване, за да се докаже. Това ще е период, в който ще решим дали наистина тя е на нивото, за което сме предвидели. И тогава ще решим дали има нужда да я оставяме. Благодаря. Благодаря, скъпи колега. Е, мисля, че някои от идеите могат да бъдат групирани, въпросите също. Господин Саливан, О, Саливан със сигурност си е записал вашите въпроси и ще отговори. Аз лично ще направя следния коментар. Тук сме, за да оценим доклада за съвместната ефективност. Що се отнася ефективността? Първата цел е да групираме. Това е ясно. Службата за външни отношения е, поне на пръв поглед, само като някаква представителна функция. събираме ги от различни страни, от различни места и те трябва да са на едно място, защото ако не са на едно място и да работят заедно, безпокойно можем да си останем с отделни бюра, служби и така нататък, които да предприемат различни инициативи. Второ, бързина. Баронеса Аштън е на този пост вече 13 месеца. Трябваше ни една година, една година, за да се споразумеем за статуса на тази служба, статуса на персонала – и финансовите средства за функциониране на тази служба. Най-накрая се споразумяхме. И остават ни още няколко месеца, най-вероятно да намерим допълнителни решения по различни въпроси и остава да започнем групирането и преместването на службата. Но не можем да приемем идеята че а, трябва да има години преди да, толкова много години преди да оценим нейното функциониране. А, трето, проблема за близостта. Няма да инсталираме нея в Страсбург. Съжалявам за, за Франция, но ако искаме да имаме ефективност, а, господин Бокрос се смее ехидно. А, така че, ако имаме нужда от а, ефективност, имаме нужда от служба тук в Брюксел. И тази служба трябва да бъде тук някъде в а, европейския квартал, а не в Скарбек. Тоест, близо. А сега разходите. Що се отнася до разходите, най-важният въпрос относно площа. Докладчикът беше получил интересни, разнообразни информации и един от основните въпроси е ние можем ли да намерим решение да настаним всички от службата в една сграда? Или почти всички? Ако не е така, или ако е така първата година, но след 5 години вече няма достатъчно място и трябва да наемаме други сгради, ами няма чак такова, толкова много предимства. Също така има проблем с юридическата формулировка. Разбираме, че не можем да купим, ако това ще бъде основната ни сграда, защото, създате, защото притежателят не е съгласен. Може би наемане на изплащане. Да, това е вариант. Виждаме също така второто решение с градите Бридел. Господин Оселиван, ще ни обясни за сега. Поне за сега идеята за Бридел не е проучена много детайлно. Но едно нещо е сигурно. Крайното решение, което ще вземем, трябва да сме сигурни, че е най-доброто от гледна точка е ефективност. И съвсем маничък личен коментар относно престижа и неутралността за престижа, няма да предложим на баронеса Аштън мраморен дворец. Това е ясно. Няма да и приложим, да й предложим също иглу или индианска шата. Ще става въпрос за сграда, която да може да приема в нормални условия, примерно китайския президент или а, Конгреса на Съединените щати. Няма да е луксозно обаче. Защото, например, Белия дом в Вашингтон не е мраморен дворец, както двореца на Чаушеско в Букурещ. Казват, хубаво е, с простичко и достойно за посрещане на такива хора. Так, това ни трябва. Една хубава семпла сграда с не много разходи, така че всеки, който дойде, да се чувства а, прият в а, а, с, нужния, с нужния респект, с нужната чест. Но не бива също така да сме обсебени от идеята а, да е много ефтино, нито пък да е много скъпо и луксозно. Трябва да намерим златната среда. И това е всъщност проблем за архитектура. За архитектурата. Защото когато, примерно, вземем един една вече съществуваща сграда, сме принудени да, да се съобразяваме с вече съществуващите архитектурни аспекти на сградата. Но така, както каза господин Влошович и други. Създаването на външната служба не само, че няма и не би трябвало да увеличи разходите на ниво Европейски съюз, дори би могло евентуално да а, доведе до, до спестявания не в Брюксел, а в Европейския съюз като цяло. И тук аз зададох този въпрос. И с доста наивност. Ние сме много наивни. Да и аз казах. Радвам се от факта, че създаването на службата за външни отношения ще ни позволи е, да е, направим спестявания във Франция, защото и без друго имаме голям дефицит. И имах абсолютно същата реакция като вас. И погледнаха ме така. Е, все едно, че съм някой, който пада от небето и няма никаква представа за реалността. И дори още по-зле. Това беше миналото лято. Министърът на външните работи на времето, след моето посещение, каза, че гарантира на служителите на външното министерство, че ще си запазят постовете и че ще имат абсолютно същите бюджетни средства за бъдеще, което беше много изненадващо, дори и шокиращо. Та, спрямо всъщност той каза точно обратното на това, което бяхме а, решили. А, две, два месеца по-късно смениха министъра. Не по тази причина. Но аз отидах при новия министър и исках да разбера какво става. И тук стигнахме до един много деликатен момент, защото трябва все пак да внимаваме, да не се окаже, че да не ни обвинят, че оказваме натиск върху държавите членки. Но идеята е, е която предлагам, е сметната палата, в момента в който е, тези преводи, транзакции, разгледани от Хелга, бихме могли да им кажем да дойдат от Люксембург в Брюксел. И да ще натоварим Сметната палата да направи едно проучване съвместно с националните сметни палати за бюджетните последици, бюджетното въздействие на европейско ниво на отделните държави членки а, при влизането в сила на службата за външни отношения. Да видим дали ще имаме бюджетен неутралитет или дори ще имаме някакви спестявания, може би. Защото тези 27 държави членки ако те си запазят същите бюджетни средства за външното министерство, плюс ние да харчим пари за службата за външни отношения, тогава да, тогава е зле. Но и господин Хартунг ще бъде прав. Защото ще имаме една система, която ще струва още повече и а, ще бъде още по-неефикасна от чисто дипломатическа гледна точка. Защото ако госпожа Клинтън когато и казват, имате една служба за външни отношения в Европа, а пък всъщност тя се сблъсква с 27 национални министерства, плюс външна служба, тя вече има 28 души, с които да преговаря. Тоест, ние губим. И а, за това ни трябва едно независимо проучване между националните сметни палати и Европейската сметна палата. И трябва да проверим Каквото и да е финалното решение, което ще вземем за сградата, първо трябва да сме сигурни за това. Господин Хартонг иска да отреагира на това, което казах. После господин Салибан ще вземе Давам ви думата, господин Хартонг. Благодаря, господин председател. политическата виза, е, визия е такава и наистина си, ми се струва, че ще се увеличат разходите, а не да се намалят или спестат. Защото един французин естествено би предпочел да бъде представен от френска дипломатическа служба или ще се обърне към френското консулство или посолство, ако му се наложи. Същото се отнася до холандец и до всеки друг от Европа. Благодаря. Да, с изключение, че вашата страна няма представител в, в, в съветите на ОНЕ и структурите на ОНЕ. И когато, например, някой от вашите граждани отиде в държава, в която няма представител на вашата страна, например, няма консулство и в такъв случай вашия гражданин ще бъде много радостен да може да намери все пак служба, която да го защитава в тази страна. Ако службата за, външна сигур... за външни отношения функционира добре, ще имаме спестявания. Наистина ще бъде ефективно. Но ако не функционира правилно, тогава ще... само ще харчим пари. И затова може би трябва да имаме система, която да проверява независимо функционалността на службата за външни отношения. И сега господин Осаливан. Thank you very much, uh, Chair. Um, you were като че ли се спомена за моята вила в началото на дебата, за съжаление нямам такава. Не притежавам, иначе щеше да е а, дискусията доста по-лесна. Пък и да ви кажа, не бих си купил вила точно пък на Шуман, някъде на много по-привлекателно място извън Брюксел, извън Белгия бих си избрал. А, но искам да благодаря на първо място на госпожа Холмайер, тя си свърши прекрасно работата, тя ни а, разпита, тя ни анализира, тя ни критикува и свърши една много задълбочена, детална работа. Наистина пое много сериозна ролята си, изиграя и ни подложи, на, и подложи предложението, което ние сътворихме на много а, добър анализ. А, господин председател, колеги, ние не сме се оженили за нито една от сградите. И госпожа Аштън го подчерта. А, госпожа Аштън ми каза, ами трябва да намерим сграда, в която да се съберем цялата служба, защото в момента сме на 7-8 места, плюс това събираме хора, които са с най-различни административна култура, е, трябва да ви кажа, че и аз се очудих на колко а, сериозни и прости са разликите в административната култура и функциониране на различните колеги, които идват от различните държави членки. И когато събрахме тези три неща заедно, стана съвършенно ясно, че е, трябва, а, че е важно да създадем една обща идентичност. Аз не влагам особено голямо значение на неща като сградите, но в този случай е абсолютно задължително да съберем хората в една сграда. 1500 човека или горе-долу това. Е, искам да ви напомня, че сър Рой Тендън, който е така много а, добре известна личност и в миналото и днес, казва, че това пък не било чак толкова интересно, приемам, че точният брой на хората, които ще се преместят и точният а, размер на площа, която се полага на човек, а, който е работи там, не е точна наука. Така че ще има някакви изключения, ще има много сериозни инвестиции. Те вече бяха направени в Кортенберг а, където военните и цивилните а, служби вече са настанени, не само НАТО, но и от всичките 27 държави членки а, вложиха средства там, но а, разходите а, не са а, много високи. Освен това, ние нямаме намерение да преместваме хората от там, защото ние направихме подобрение в сградата така че аз разбирам а, така притесението на докладчика, че не може навсякъде много прецизна картина да се получи, но мога да я убеда и да я успокоя, че с развитието на нещата а, се и изясняват цифрите. За сега става въпрос за около 1500 души. А, да, казахте и за Страсбург дори, аз съм си забелязала. А, а, казах, а, е, каза се, че може и на други места. Е. Да, може в Рио де Жанейро, например. А, дипломатическо представителство или пък централата може да е там. Така, освен това, какво ни трябва? А, трябва ни сграда, която е да можем да заемем в един разумен срок от време. Какво значи разумен срок? Ами, до към края на тази година или началото на следващата година, вече хората да са настанени там за да, и да са започнали да придобиват едно чувство за общност. Е, оказа се, че няма чак толкова много решения. Преди аз да заема тази служба, ми беше казано, че а, се е разглеждал сградата на Лекс, след това Шарлеман, съществуващата а, сграда, където е Диджи Релекс. Обаче, какъв, какъв проблем се появи? Еми, започва се играта а, на а, излишния няма стол. А, защото вече има настанени там хора, т.е. ще трябва да започнем сега да ги разместваме. И за това съвета каза. Ами, може би най-добре е да наемем нова сграда. Ето, сградата Капитал а, се появи и ние наехме. Е, добре, обаче тя все още не е готова. Добре, докато докато взем, намерим нова сграда, най-вероятно това ще бъде сградата Капитал, ще трябва да се а, направят някои неща, а, да се довършат, а, за да може след това хората да а, бъдат нанесени там, след това пък да се а, възстановят сградите, които са напуснати, т.е. откъдето са извадени тези хора и така нататък. Ще бъдем наистина много щастливи, ако някой ни каже, взимайте сградата Лекси или Шарлеман. А, аз пък не можех да си представя, че бидел сградата е, е опция. Ами не знаех. А, DigiBudget е там, а знаете, че DigiBudget не трябва да се пипа или ако се пипне се наказва. те ще напуснат, така ли? Еми, добре. Еми, вижте сега тази опция пък не сме я разгледали, защото а, не нашата служба за външни действия трябва да а, каже какво да се прави, ами каквото ни каже комисията. И съвсем а, искам да съм откровен. А, е, в един от документите пише, че трябва да има добър външен вид сградът. Е, това не е чак толкова важно. Ако Бридел е добър вариант, да ми се даде малко време, за да го разгледам и никой а, от нас а, няма нищо против да разгледа и други варианти, но трябва да е в кратък срок. Лейди Анштън каза, че не сме се оженили за нито една от сградите. Тоест, ние искаме да създадем тази служба, да започне тя да функционира и по този начин, да нямаме проблеми, а сградата трябва просто да става за това. А що се отнася до бюджетния неутралитет, искам много ясно да кажа – новата служба не струва нищо допълнително на европейския дънокоплатец. Всичко, което ни трябва, го има. А, мрежата от делегации в държавите шенки ги има. Това са налични служби, които функционират. Освен това, в Брюксел а, а, си има представители на DG Relex и така нататък е, е единствените, които са допълнителни, са дипломатите от националните дипломатически служби. С времето ще намалеят разходите и се надяваме да можем да докажем 10% ефективност. Що се отнася обаче до сградния фонд, тази сграда е малко по-ефтина от поредица от други от едни сгради, които се заемат от службите на Европейския съюз и по-скъпа от други такива сгради, които се заемат от служби ако намерим друга сграда, най-вероятно тази, за която става дума в момента, ще бъде заета от съвета или от някой друг, пак от службите, пак от институциите. Тоест няма едно просто решение в намирането на сгради. По въпроса а, за офис а, площа. Аз не мога да отговоря а, на въпроса какво пространство на човек, офис пространство на човек се пада за нашата служба, защото още не са освободени а тези пространства от другите служби и не мога да ви кажа. Ами, съвета казва, че най-вероятно, тъй като има нови функции, нови други елементи, ще се опитат да бъдат бюджетно неутрални, да запазят неутралитета си, но дейността не трябва значит... на нашата служба, не, не вярвам и няма да увеличи значително а, офис площа, която заемаме. Що се отнася до сигурността? Искам откровено да ви кажа, господин председател, поредица от дискусии съм а, провел. А, но нито една от сградите, които в момента се заемат от а, институциите, не е 100% безопасна. А дали ще дали ще има магазин за шоколад и фитнес до него, не знам, защото който яде шоколад не отива на фитнес или може би отива, не знам, но а, това може да намали степента на сигурност. Не е необичайно обаче а това да няма толкова висока степен на сигурност и да сме за съжаление, трябва да се правят допълнителни подобрения. Аз не мога също така да предоставя абсолютно прецизна цифра, както би се искало на нашата уважаема госпожа докладчик, обаче във връзка с сигурността а, аз, госпожо Гресле, смятам, че наистина имате основание да не сте много щастлива или доволна от това, което се казва. Но за сигурността това, което ми казват е между 600 хиляди за нормална сигурност до 8-8,5 милиона евро за някои от службите, които са с много висока степен на сигурност или се изисква да я имат. Така че виждате колко широк е диапазона а, при, а, точните решения първо трябва да бъдат взети по отношение степента на сигурност, на, на която трябва да се радва службата за външни дейности и едва след това да може да се прецени какво ще струва. Разбира се, има конфиденциални елементи това, в това, което ви говоря но в същото време ние ще се опитаме да бъдем максимално прозрачни трябва ни една стандартна сграда, като стандартна, като комисията имам предвид. Ние, разбира се, ще се стараем да не излизаме от бюджетните рамки, които имаме. сега не мога да обещая, че абсолютно ще успеем да спазим това, но се надявам, че ще разберете, че за нас ще е, са разходи и а, проучвания по сградата. А, добре, ако платим за такова проучване на сградата и след това не я получим тази сграда, ще стане малко като а, това въпроса, кое е първо, кокошката или яйцето а, дали първо да прецизно всичко да изчислим и после да решим коя да е сградата, или първо да решим коя ще е сградата и после да платим за прецизен анализ и а, изследване. А, обаче с вашата комисия ние сме готови на 100% а, прозрачност, защото трябва да има и парламентарен контрол, както го и осъществявате. И в заключение, господин председател, искам да благодаря на госпожа докладчика и на нейния екип за чудесно свършената работа. Това е една сравнително нова процедура, защото се създава една нова служба на Европейския съюз. Това не се случва чак толкова често и ако искаме ние да спазим а, всички изисквания което искаме и да бъдем на висотата на изискванията и стандартите, трябва да намерим опцията, която да отговаря до най-висока степен на всички тези изисквания и то в един разумен срок времеви. Иначе ще трябва да се удължи доста процеса, ще трябва освен това да намерим допълнително офис пространство, да а, транспортираме, да преместим хората там, да платим за него, след това да разгледаме нова сграда и така нататък година след година да правим допълнителни разходи, именно поради това, че не сме взели достатъчно разумно а, решение по отношение на сградите. Разбира се, а, докладчикът си има а, своите основания, а, бюджетната неутралност, а, съответната отчетност пред а, а, институциите, пред които е записано, че трябва да се отчитаме всичко това. Ние взимаме предвид и това е единственото за сега като решение, което а, сме намерили, но ние сме готови да го променим, ако ни предложите нещо друго. Благодаря ви, господин директор. Господин Артон има думата. Господин Артонг, благодаря за поясненията. Колегата Оселивен доста подробно се аргументира, но аз не мога да приема неговите аргументи. Каза, че повишаването на разходите ще бъде минимално. Не е вярно. Това не съм сигурна, защото мисля, че персонала ще се увеличава. А това неминуемо ще увеличи значително покачване на разходите. Ще се наложи даването на нови офис площи и, и не съм съгласна с обяснението му. Моника? Няколко уточнения по отношение на бюджетната неутралност. мисля, че никога няма да успеем да я гарантираме в точния смисъл на думата, защото комисията смята да разшири необходимата площ, така че бюджетната неутралност ще бъде относителна, а не абсолютна. Последното е невъзможно, ако ще се разширява а, необходимата площ. Това е неминуемо ще доведе и до покачване на разходите, което ще трябва да се определи точно. Съгласна съм, че СВД има нужда от помещения, но а, ние ще се ще наблюдаваме, ще контролираме а, разходите да са разумни. Второ, с пълно право твърди, че службата за външна дейност трябва да се настани колкото може по-бързо. Верно е, че 13 месеца се е, споразумявахме по статута й. СВД е трябва да обмисли колко души трябва да бъдат настанени в е, е, офисите, колко зали, приемни зали да има, колко конферентни зали, за да може вашите министри на щатите, на Китай и други държави да бъдат посрещани по достоен начин. Е, все пак да не забравяме, че тази служба ще приема важни личности и трябва да има достатъчен престиж, който да отговаря на функциите. Това каза и нашия председател. Така че СВД води със себе си някои задължителни условия, които не могат да бъдат намерени във всяка сграда. Трябва сградата да е на висота та на а, дейността, която ще упражнява службата. И нещо, което не се а, е, спомена тук, е, е, историята на сградата Лекс и там беше много мъчителна е, и история. Същото става сега и с сградата, наречена Капитал. Комплекса Капитал. Е, единствената е, причина да помисля и за Бридел е, е че там вече се помещаваше главния щаб на председателя на комисията – и е, структурите са е, лесни за адаптация. Разбира се, не мога да се произнеса окончателно, е, но е, верно е, че аргументите са сериозни. Ще, това ще доведе до ново забавене. Може би е, това ще увеличи разходите, но все пак нека се анализира тази възможност. Нещо, което не ми се иска да, да приема така лесно. Трябва да а, вземем под наем сградата капитал. Има свободни площи в съседните сгради, т.е. ние не се нуждаем да наемем цялата, целия комплекс капитал bestehenden frei werdenden raums wo die jeweiligen aus den büros rausgehen а, има помещения, които само трябва да се обзаведат различно и вече там могат да почнат да работят хора от СВД. И до сега нямаше реакция от страна на службата, нещо, което ме очудва. Всъщност и колегите социалисти не реагират и това ме очудва. Сега ми правят знак социалистите. Да видим. При всяко положение е добре да попитаме, да поискаме службата за външна дейност да постави своите изисквания по отношение на графика и да решим какво приемаме. Вариант А, вариант 2. Аз не съм нито за Бридел, нито за капитал. Не искам да налагам, не искам да се вземаме окончателна позиция за едната или другата сграда. Не, не, просто а, искам да ни се дадат достатъчно точни цифри, за да вземем решение. Защото а, а, ако разходите са наистина неразумно високи, няма да можем да приемем. И както ви казах, анализът е изключително труден. Трябва да се направи пълен анализ сега на сградата Бредел с 50 000 квадратни метра в Бредел 1 и 2, където има повече помещения, където има параден вход. Трябва да се направи параден вход т.е. технически дейности по преструктурирането на сградите, така че трябва да се изчисли какво точно ще струва това. В е, комплекса капитал също трябва да се внасят изменения и там също не знаем какво ще струва това. Там имаме цифри само за размера на найема. Тук говорим да се вместваме в бюджетните ограничения. Не, не, нека да знаем какви е, допълнителни разходи ще възникнат от е, необходимите ремонтни работи, за да знаем какво ще плащаме всеки месец нататък, какви ще бъдат тези допълнителни разходи, които ще легнат върху нашите плещи. Защото и там трябва да се предвиди е, почетен ход, е, помещение за сигурността, сгради за приемни салони Целта ни е да отговорим на изискванията на службата за външна дейност, помещенията да отговарят на висотата, да са на висота. Така че е, искам да припомня, че и, и, и в двата варианта, и за двете сгради, и Бридел 1 и 2, и Капитал трябва да се преустройват. Бих искала и колегите социалисти да ми кажат как, каква насока искат да вървим. Благодаря, госпожо докладчик. Един виден член на групата на социалистите и демократите, господин Гайер, поиска думата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 Колега Даманка, който не е тук, всъщност е компетентен от нашата група. Ние вече обсъждахме това. Аз гледах експертни доклади Запознах се с данните. Вече имам така представа за какво става въпрос. Поставям се на мястото на а, самата служба. Търси точно определена сграда, с то, отговаряща на точно определени условия. И която да не е, да, да, да е на разумна цена. Доколкото знам, мисля, че от гледна точка на всички тези условия, Бридел отговаря най-добре. И на трите. Има. Лесно че се гарантира сигурността. Е, помещенията са на разположение. ремонта може да позволи сградата да бъде на висота. Така че ми се струва, че е, в момента като че ли Бридел най-добре отговаря на условията. Ако помислим колко ще струва ремонта и преустройството на една сграда, за да се превърне в седалище на СВД, смятам, че аз лично, че на първо място сред кандидатите, сградите кандидатки идва Бридел. Трябва всички заедно да продължим да обмисляме фактите и цифрите. В момента мисля, че не сме в състояние да дадем окончателна препоръка Господин не е тук и за това сега го казвам това а, като моментни заключения, но мисля, че трябва да продължим размисъл и тогава да вземем окончателното решение. Благодаря. Ще направя едно предложение и докладчика ще заключи. Имам чувството, че всички членове, включително и докладчика на нашата комисия, се нуждаят от допълнителни уточнения. Аз държа да бързо да заявим нашата позиция. Без да прибързаме, разбира се да кажем, до 3 месеца. Е, проблема им с разходите по функционирането на службата, с ефективността на системата и съотношението цена-ефективност, защото служителите в службата за външна дейност много скоро ще се сблъскат с изключително сложни за управление, за регулиране и много често непредвидени проблеми. И колкото по-скоро им дадем на разположение една трайна, окончателна сграда, в която да са всички, толкова по-добре ще бъде за тях. Защото ще бъде неприятно, ако някои е забавения е в окончателното им настаняване ги е принуди да работят и на по-висока цена и по-неефикасно. Като губят безумно много време за съвещание по координацията и най-вече това ще забави създаването на една обща култура на, в службата. Ние много добре знаем, защото имаме други служби, които са така разпръснати, колко е важно да има един общ център, където се създаде при, приобщеност и култура на институцията. В момента не можем да препоръчаме нито един, нито другия вариант, защото се нуждаем от допълнителна информация по точно определени въпроси, които нашия докладчик вече формулира. И осъществимостта на варианта брайдел, който блазни господин Гайер и докладчика ни госпожа Холмайер, но което също крие проблеми. Трябва да знаем колко ще струва ремонт, е преструктурирането на Бридел и трябва и да отчетем в тази цена пренасенето на тези служби, които в момента работят в Бредел, които пък трябва да бъдат изнесени и да им се намерят а, други работни места. Това също ще струва пари, както стана в Шарлеман или в Лекс. И другите сгради, които принадлежат на, или в които работят европейските институции, струва ми се, че за в рамките на няколко дни ние можем да получим едно апроксимативно изчисление на разходите, свързани с бредел и с графика, в който мога да бъде, може да бъде осъществено преструктурираното. И в идеалния вариант, още на заседанието на 7 февруари на нашата комисия, след десетина дни, вече ще можем да решим кодата, варианта да изберем. Струва ли ви се разумно това? Да, да, мисля, че това е приемливо. Трябва да имаме един анализ. Един анализ както в дълбочина, така и по-повърхностен. И ако продължим да се разполагаме във времето, това ще бъде проблем за функционирането на службата. Да, това означава сътрудничество е, между Генерална дирекция бюджет е, и всички останали. Генерална дирекция бюджет научава, без съмнение с изненада и може би с е, и то приятна изненада, че имаме намерение да ги изпратим някъде другаде. Да, благодаря. Поискаха бюджетната комисия да, да не ги изпраща все пак на другия край на света, а да ги намерим, да им намерим някоя сграда все пак наблизо. Е, разбира се, ние нямаме желание да изпращаме много далече а, комисаря по бюджета и също така цялата генерална дирекция. Иначе ще имаме странични ефекти, много опасни странични ефекти. Та, господин директор, благодаря за вашите е, отговори. Виждате, че ние всички сме, мислим почти по един и същ начин. Тоест, не сме, както казахте, женени за една от сградите. Искаме да разгледаме всички опции, е, за да сме сигурни преди да вземем крайното решение, че то ще представлява решението с най-много е, плюсове спрямо другите решения. Благодаря на Генерална дирекция бюджет, която напуска веднага, за да почне да изчислява. Благодаря за сътрудничеството, за това, че по този начин ще успеем преди 7 февруари да имаме по-ясно решение. Поне така ще е писано в дневния ред. Благодаря, господин директор. Имаме още една малка точка в дневния ред по която Моника трябва да ни даде своето становище, а именно едно, една сграда в Хелзинги. Освобождавам ви, не ви гоня, само ви освобождавам. Благодаря за вашето присъствие. Е, Моника. Моника, за Хелзинки, какво ще ни препоръчате? За щастие, става въпрос за много простичко простичка ситуация. Информационното бюро в Хелсинки е, че трябва да напусне е, старата сграда, няма възможност да остане повече в нея и следователно трябва да се премести в друга. Относно чисто практическа гледна точка, сградата не беше скъпа, но пък беше много далеч от града, беше много трудно да се намери а може би ще трябва да потърсим нова сграда. А, всъщност така, предложение за такава вече има. То не е толкова естетически а, красива, но пък се намира по в центъра на града, така че това отговаря повече на изискванията за информационно бюро. 34 души, е, над 20 от комисията, 12 от, а, от парламента ще работят там. 12 хиляди ще струва найема. И за трите години, които се предполага да останем, разходите за найем ще а, намалеят, защото вече ще сме амортизирали а, и ще разпределили разходите за пренасене. Ще имаме около 1 милион а, евро, Комисията също прави своя принос и няма да ви изненада сигурно да чуете кой е собственика на тази сграда, ами Акса. Но в а, този случай няма никаква връзка между предишния случай с а, Акса и сега. Просто чиста случайност. Така че ви моля да дадете разрешението си за това пренасене. Добре. Добре вашата препоръка е да не даваме становище. Дали ще е Акса или не, добре. Може би някой от Акса тук ни шпионира, за да види какви са нашите проекти за сгради. Добре, докладчика предлага да не даваме становище. Кой е за това, което предлага докладчика? Моля, вдигнете ръка. Благодаря. Кой е против? Няма. Въздържали се? Един въздържал се. Добре. Запознахме се с този въпрос и считаме, че можем да дадем карт-бланш, без да се спираме повече. И така, с това приключваме дневният ред. Напомням ви, колеги, следващото заседание 7 е февруари за половин ден само, след обед от 3 часа и от 6 и половина ще имаме обичайното заседание на координаторите. Прекратявам. Благодаря. А, ла, ла, ла, ла.